последните дни в Франция имаше голям проб, голям пробив. Много важно глобално споразумение е било подписано, защото за първи път всички страни по света се обединиха около борбата срещу измененията в климата. Това е голям пробив, защото всички страни се обединиха около общите цели от 2 градуса. Освен това, беше постигнало споразумение да се ограничи повишаването на температурата до градус и половина. Целта е да се постигне една планета, която да е неутрална от климатична гледна точка, да се ограничат ем, емисиите до въглероден двуокис. И така това, което се случи в Париж, ще е голямо значение за всички нас. Споразумението сега трябва да бъде приведено в изпълнение. Много неща ще бъдат променени. Пет годишен механизъм е предвиден споразумението за преразглеждане изпълнението на споразумението, за да се види след определен период от време, какво е постигнато, какво още трябва да се постигне, споразумението трябва да бъде изпълнено както във вътрешен, така и във външен план. И сега трябва да се види дали наистина ще бъде спазено това споразумение. От името на Европейския парламент искам да благодаря на всички, които работиха усърдно при подготвянето на участието ни в конференцията в Париж. Господин Карнете, благодарим ви за участието ви в тази конференция. Ние знаем, че вие работихте много усърдно в тази посока. Искам да благодаря и на съвета на госпожа Дишбург. Тя е министър на околната среда в Люксембург. Тя работи в тях сътрудничество с комисията. Благодаря и на госпожа Фигер, на изпълнителния директор, но и на генералния секретар на ООН Бан Кимун също трябва да благодарим. Френското правителство беше домакин на тази конференция и положи неимоверни усилия за гладкото протичане на събитието. Господин Лорон, също трябва да получи нашите благодарности и поздравления. Аз го поздрави, поздравих лично и го поканих да дойде тук да сподели с нас впечатленията си от конференцията и той ще дойде тук през януари. При нас вече е приел поканата. Уважаеми колеги, Имаше представители на всичките политически групи по време на конференцията в Париж. Благодаря на всички колеги, които участваха в конференцията и поздравления отново за всички. От 2 декември протоколите са вече налични. Има ли някакви възражения? Не, тогава той се счита за прият. Дами и господа, Преминавам към съобщенията. На 3 декември имаше